Dear Председател. Обявявам заседанието за открито. Протоколите към съответните предишни заседания са публикувани. Има ли възражение? Не, тогава те са приятели. Най-напред ще говорим за разисквания по случай на нарушаване на правата на човека по смисъла на член 122. Най-напред ще говорим за неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан. Господин Билан има думата за две минути. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący